Dear colleagues, please take your seats. Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Трябва да започнем работа. With, 15 minutes delay. С 15-минутно закъснение. Thank you. Thank you very much. Благодаря ви. Откривам заседанието на Комисията по регионално развитие. Радвам се да ви видя днес тук, след гласуването. Очаквам през следващите няколко минути към нас да се присъединят и още колеги. Започваме с приемането на дневния ред за днешното заседание. Има ли бележки по дневния ред? или възражения? Не. С това дневният ред се приема. Одобрение на протокола от заседанието ни от 13 и 14 юли. Предлагам да следваме обичайната процедура, т.е. ако до края на днешното заседание няма възражения, протоколът ще се приеме. Четвърта точка това е техническа, но много важна точка. Става дума за приемането на проектографика на заседанията на Комисията по регионално развитие за 2016 година. Запознали сте се с проектографика. Много е трудно да се изготви проектографик на заседанията на всички комисии. Мисля, че проектографикът ни за следващата година е по-добър от този за 2015, тъй като има по-малко заседания в четвъртък. Бюрото е взело решение да се забранят заседанията във вторник след обед и сряда сутринта. За това и имаме толкова много заседания в понеделник след обед и в четвъртък сутринта. Има ли коментари? Госпожа Вана, благодаря госпожо председател. Съвсем накратко, доколкото си спомням, бяхте обявили, че ще заседаваме по-малко в четвъртък, а сега в проектографика се е, има много заседания в четвъртък. Надявам се, че за следващата година това ще се промени. Да, малко по-малко са заседанията в четвъртък за следващата година. Може би с едно по-малко. Госпожа Крел. Да, наистина само в 3 четвъртъка заседаваме до 18.30, т.е. целия ден. Но аз оставам с впечатлението, че като че ли прекалено много заседаваме в четвъртък в сравнение с другите парламентарни комисии Трудно ми е да приема нещо такова, затова моля през следващите седмици или месеци да се опитаме да заменим заседанията в четвъртък с друг ден. А понякога, когато имаме по-малко работа, може да заседаваме и в други дни. Благодаря. Ако няма други желащи да се изкажат, нека кажа, че ще се обърна с писмо към отговорните служби, към службите, които изготвят проектографика. Ще кажа, че ни е много трудно да провеждаме заседания в четвъртък и че молим за промени, ако такива са възможни. Щом няма възражения, ще процедираме така. Ще ви изпратя и окончателната версия на решението. Точка 5. Съобщение на председателя. Ще бъда съвсем кратка. Имам само три съобщения. Първо, госпожа Моника Смолкова днес няма да присъства. Госпожа Смолкова от групата на социалистите и демократите. Второто ми съобщение. Тази сутрин се състоя заседанието на координаторите преди гласуването в пленарната зала. Решенията на координаторите ще ви бъдат изпратени по имейла, колкото се може по-скоро. Днес, до края на заседанието, последното ми съобщение на 15 октомври парламентът сте сред съорганизаторите на церемонията по подписване в пленарната зала на новия пакт на кметовете. Ще ви бъде предоставена допълнителна информация. Ще има информационна проява в една от заседателните зали. Целта на пакта е да се подеме европейска инициатива с цел привеждане в съответствие на целите на Европейския съюз в областта на енергетиката и климата с действия по места. Към момента над 6000 европейски градове и общности участват в този пакт. Церемонията ще съвпадне с дните на отворените врати за 2015 година, Европейска седмица на регионите и градовете. В рамките на тази проява в Брюксел ще има много кметове, Опитах се да бъда колкото се може по-кратка, за да мога да дам думата на нашите двама важни гости. Първо ни предстои размяна на мнение с държавния секретар за устойчиво развитие и инфраструктура, действащ председател на съвета за приоритетите на Люксембургското председателство в областта на кохезионната политика. Вече Започнах съвместната си работа с Люксембургското председателство. Вчера приех любезната им покана да се изкажа на конференция, посветена на 25 годишнината от създаването на Интеррек. Трансграничното сътрудничество е една от основните области на работа на председателството. Затова и с интерес ще изслушам изложението на неговия представител. Сега ще му дам думата след което вие ще имате възможност да направите коментари и да зададете въпроси. Ще огранича времето ви за изказване. Господин Жира, имате думата. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. За мен е голямо удоволствие да ви представя дейностите на председателството в областта на градската политика, политиката на и политиката на сближаване както и в областта на териториалното сближаване. Нека започна с териториалното сближаване. Заедно с нашите приятели от Италия и Латвия от 2013 година насам подготвяме програмата на Триото в областта на кохезионната политика, градската политика и териториалното сближаване. Подобна програма не е била изготвена преди. В рамките на триото на Люксембург се пада особено голяма отговорност, тъй като ни предстои да направим обобщение през месец ноември. Триото разисква целите на Европейския съюз в областта на териториалното сближаване. Тези цели са закрепени в договора от 2009 година. Според нас трябва да се засили работата по изпълнение на целите. В момента подготвяме неофициална среща на министрите. Подготвяме референтна рамка, в която излагаме мерките за подобряване на резултатите в областта на териториалното сближаване. За тази цел сме си заложили три приоритета. Първо, възнамеряваме да започнем стратегически разисквания по сценарии за териториално развитие. В рамките на председателството си искаме допълнително да проучим потенциала за политически разисквания по тези сценарии за срок от 2015 година нататък. Разглеждаме ги като инструмент за разработване на политики, например програмата за развитие, териториално развитие до 2020 година. Териториалният аспект – трябва да бъде поставен в контекста на по-общи политически приоритети. Една от основните слабости на стратегията Европа до 2020 година, според нас, е неотчитането на териториалното измерение. Развитието до голяма степен се влияе от действащите лица на местно и регионално равнище. За това и те трябва да бъдат ангажирани. Вторият ни приоритет е до разработването на нормативната уредба с цел подпомагане на по-доброто интегриране на трансграничните региони Целта ни е да насърчим конкурентоспособността и заетостта в граничните региони и да подобрим условията на живот на гражданите. За целта са ни необходими законови инструменти, така че органите на местно и регионално управление да могат да предложат на своите държави по-добри решения за премахването на правните и регулаторни пречки пред трансграничното сътрудничество. Решенията на тези проблеми трябва да се основават на законите и стандартите в държавите членки. Трябва също така да се измени и действащата нормативна уредба в областта на трансграничните проекти. Преди да започнем работа, ще съберем примери за бариери пред трансграничното сътрудничество. Искаме да проучим Какви са необходимите условия за създаването на инструмент за насърчаване на това сътрудничество? Ще следваме рамката на групата за териториално сътрудничество. Няма да я заменим. Мерките, които ще предприемем, ще допълват работата на групата за териториално сътрудничество. Третият ни приоритет са малките и средно големите градове и тяхната роля в развитието на Европа. Тези градове имат голям потенциал за балансираното и устойчиво развитие на териториите. Ще се съсредоточим върху трансграничните полицентрични региони. Искаме да си отговорим на въпроса как малките и средно големи градове могат да допринесат за създаването на критична маса за по-големите региони. Що се отнася до градската политика, ще се спрем най-вече върху програмата за градовете. Целта ни е да наблегнем върху градското измерение на регионалните политики. Така градските райони ще могат да изиграят ключова роля в постигането на целите по програмата Европа до 2020 година. В рамките на програмата за градовете ще очертаем най-неотложните въпроси, на които трябва да се посвети Европейският съюз и областите, в които ще проистече полза от общоевропейски действия. Сътрудничим си тясно по този въпрос с предстоящото холандско председателство. Най-големият град в Люксембург е с около 100 000 жители, затова може би е по-добре на този въпрос да се посвети следващото холандско председателство. Следващата пролет то ще проведе много значима проява в тази област. Европейският парламент излезе с доклад по въпроса. Що се отнася до малките и средно големите градове и програмата за градовете, не бива да забравяме и селските райони. В селските райони живеят голяма, живеят голяма част от гражданите на Европейския съюз. Според нас те имат голям потенциал в някои области, като например децентрализираното производство на енергия. По въпроса за инициативата Интеррек, нека опомена някои от основните прояви, във връзка с тази инициатива, през изминалите два дни бе проведена конференция, посветена на 25 годишнината от създаването на програмата. В нея участваха над 500 представители от всички държави членки. Тази проява бе както честване, така и чудесна възможност за оценка на възможностите на програмата Интеррек. Направихме преглед на промените, в тази програма от създаването и през 90-та година. Очертахме и възможности за бъдещото и развитие. Резултатите от тези разисквания ще бъдат обсъдени на съвета по общи въпроси през ноември. Що се отнася до макрорегионалните стратегии, председателството приветства съобщението на комисията и плана и за действие за бъдещето на макрорегионалната политика предстои да бъдат приети заключения на съвета за стратегията на Европейския съюз за периферните региони през месец ноември. За прилагането на тази стратегия ще е необходимо ефективно сътрудничество с структурните фондове. Нашето председателство няма много средства за структурните фондове. Стратегическият ефект от тези фондове за моята страна е доста ограничен. Въпреки това сме убедени, че от кохезионната политика проистичат допълнителни ползи. Заставаме зад неодавнашната реформа на тази политика – която ще залегне и в програмния период 2014-2020. Съгласно тази реформа, инструментите на кохезионната политика трябва да бъдат приведени в съответствие с програмата Европа 2020 и с европейското полугодие. Поставяме силен акцент върху изпълнението на политиките, като си извличаме полки и от предходния програмен период в държавите членки. Ще направим всичко възможно, за да насърчаваме кохезионната политика, като се възползваме от резултатите постигнати от предходното председателство. Ще доразвиваме и нормативната уредба за 2014-2020 година по линията на необходимите изменения по пакета за структурните фондове. Председателството поема и пълен ангажимент за намирането на решение по линията на специални мерки в рамките на кохезионната политика. Наскоро взехме решение да ускорим приемането на предложението на комисията за изменение на регламента с общо приложимите разпоредби в полза на Гърция с цел прилагане на специални мерки в отговор на кризата в Гърция. Наличните средства по структурните инвестиционни фондове трябва да се използват за инвестиции в Гърция. Трябва колкото се може по-бързо да достигнат до нуждаещите се. Това е нашата цел. Това е и целта на Комисията по регионално развитие. Използвам възможността да благодаря на уважаемите членове на вашата комисия за взаимодействието при прилагането на бързата процедура, която да доведе и до незабавно изпълнение. Вчера на заседанието на Корепер намерихме решение на проблема. В заключение, нека кажа няколко думи за съвета по общи въпроси. Италианското председателство организира първата среща на този съвет, посветена на кохезионната политика миналата година. Възнамеряваме да продължим структурирани разисквания по въпросите на кохезионната политика на ниво съвет, не само когато се обсъждат нови регламенти. Какви ще са темите на срещата на този съвет? Първо ще представим заключенията на съвета за приноса на европейските структурни инвестиционни фондове към мерките за приспособяване към измененията в климата и смягчаване на ефекта от тях. Люксембургското председателство отчита измененията на климата на срещите на всички съвети. Те се обсъдиха на срещата на министрите на околната среда, ще бъдат обсъдени и на срещата на министрите на селското стопанство. Този въпрос трябва да бъде отчетен във всички наши области на политика. Кохезионната политика ще изиграе основна роля при разработването на приоритетите на Европейския съюз в областта на климата. В заключенията на съвета ще бъдат очертани и подчертани мерките по кохезионната политика, които са допринесли за действията в областта на климата. Ще има и препратка към предстоящата конференция в Париж. В заключенията на съвета ще се изтъкнат и допълнителните ползи от териториалното сътрудничество, като по-конкретно ще се наблегне на програмата Интеррек заключенията ще се основават на заключенията от конференцията посветена на 25 годишнината от създаването на програмата Интеррек. Тази конференция се състоя през последните два дни в Люксембург. Според нас в бъдеще Интеррек трябва да изиграе по-значима роля в областта на трансграничното сътрудничество. И накрая на съвета по общи въпроси ще бъде обсъден и въпросът за упростяването. Един сложен въпрос. Комисията ще създаде експертна група на високо равнище по тази тема. Очаква се държавите членки да изложат своите приоритети за работата на тази група. Според нас сме изготвили една амбициозна програма за работа. Обедени сме, че до края на годината ще постигнем конкретни резултати по всички въпроси. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин генерален секретар. Сега ще дам думата на координаторите. Господин Ван Нистелрой, моля да не се изказвате прекалено дълго. Да, разбира се. Председателствата преди вас бяха много силни. Ще кажа няколко неща. Говорихте за съвета по общи работи. Важно е наистина да имаме заключенията от Рига. Може ли да ни кажете кога ще стане това? Тъй като това бе по време на италианското председателство и те успяха да постигнат резултати по сближаването на съвета по общи въпроси. Нямате неформална среща на министрите или пък имате на тема сближаване. И или това ще се случи в съвета по общи въпроси само. Какво може да ни кажете? Сега, за териториалното измерение, това е много важно. Отсъстваше това от шестия доклад за кохезията на комисията. Добре е, че го включвате. Колегите ще говорят по въпроса за териториалната кохезия, тя ще се оказва все по-важна в бъдеще, тъй като засяга цяла Европа. И на трето място не говорихте за фонда за стратегически инвестиции, ЕФСИ. Вие ще трябва да го задвижите. С Е и Б се организирате, доколкото разбирам, за да се подеме тази голяма инициатива. Люксембург е, ще трябва да се занимае с тази тема. Каква е синергията между новия фонд, който си избира какво да си вземе и си го взима? Укрепва ли той нашите политики отдолу нагоре? А това е, вярвам, в работата си. Thank you, thank you, Mrs. Krell. The Госпожа Крел. Dank. Ähm, благодаря. С удовлетворение отбелязах трите приоритета на председателството ви, които изложихте. Но като че ли полека-лека възприемате идеите на парламента. Ние изложихме същите три приоритета, когато подготвяхме многогодишния период 2014-2020 година. Казахте, че ще започнете стратегически разисквания по териториалното сближаване. На какво ще наблегнете? На демографското положение, на обезлюдяването, на економически аспект ли? Следващият ми въпрос е свързан с регламента за трансгранично сътрудничество. Възнамерявате да измените този регламент, доколкото разбирам. Много се радвам, но ще предоставите ли и необходимото финансиране? Вече запитахме съвета дали ще повиши размера на финансирането за трансгранично сътрудничество. Той не подкрепи изцяло тази наша идея. Приехме миналата седмица доклад за развитието на градовете. Радвам се, че ще го вземете предвид. Би ми се искало следващата седмица съветът наистина да вземе решение за бежанците, които чукат на вратите ни или вече са навлезли на наша територия. Би ми се искало държавите членки да имат повече гъвкавост, да не трябва да променят оперативните си програми, за да използват средства, например от Фонда за регионално развитие, за настаняването, за интегрирането на бежанците, за удовлетворяване на потребностите им, например от образование проблемът няма да се реши от само себе си през идните седмици. Ще продължи да е на дневен ред през следващите месеци или дори години. Наистина би ми се искало държавите членки да могат гъвкаво да изразходват средствата по фондовете. Thank you. Mrs. Благодаря, госпожа Томашич. Hvala lijepa. Pa mene samo zanima jedno najviše sada zato što... Благодаря. Имаме един въпрос, който напира на преден план. В Харватия започнаха да влизат беженци вчера. 8000 са пристигнали вече. Очакваме от, до, от 10 до 100 хиляди дори. Ние имаме 4 милиона жители в страната и за нас това ще бъде бедствено положение. Какво възнамерявате да направите за решение на този проблем? Как ще помогнете на по-бедните държави да се справят с този проблем? Благодаря. Следващи оратор. А, uh, it's okay? Okay. okay. No, no, no, no. Okay. okay. Uh, thank you, Chair. Um... Благодаря. Добре дошло на Люксембургското председателство. Благодаря ви за встъпителните думи и трите фокуса, които споменахте, които могат да бъдат включени в заключенията на съвета, са много ценни. Благодаря ви, че обърнахте внимание на приспособяването към климата и смягчаване въздействието на климатичните изменения. Това е много важно. Важно е европейските структурни фонди, инвестиционния фонд да се използват, за да окажат наистина реално влияние – върху живота. Ще бъде жалко да загубим 6 месеца и да чакаме чак холандското председателство за а, програмата за градските райони. Добре е заедно с а, нидерландското правителство да имаме план за прилагане, се започне да се работи по тази програма за градските райони от началото на следващата година. Разбира се, вие Имате голям опит, що се отнася до социалните политики и трансграничната мобилност. Как може да използваме Интерек, за да имаме истински европейски пазар на труда, особено в трансграничните райони? И накрая упростяването. Упростяването, разбира се, е много важно и моля не забравяйте, че е, е чудесно да се говори не само в тази група на високо ниво, но и вашите колеги трябва да бъдат въвлечени, когато говорим за прилагането на фондове, упростяването на това прилагане, малките и средни предприятия, които очакват това от нас. Последното, което искаме в Европа е да не използват МСП в такава голяма степен тези фондове. Следващи оратор. Благодаря, госпожо председател. Господин министър, благодаря ви, че се отзвахте на поканата ни. Радвам се на тази възможност да разговаряме за съвета по още въпроси. Нашата парламентарна комисия би искала да има неформален съвет, посветен на политиката на сближаване, за да може да се отдаде нужното внимание на тази политика която е една от най-съществените политики на Европейския съюз. Вие казахте, че Люксембург употребява съвсем малко структурни фондове и затова ни оценяваме вашата ангажираност по този въпрос. Вие говорихте за важни аспекти и аз ще започна с въпроса, който ми се струва за най-важен за Европа както и става дума за адаптирането към измененията на климата. Следващата година предстои срещата в Париж. В момента а, ние знаем, а, че ако се стигне до затопляне на климата на 2 градуса, това ще засегне всички региони на Европа и се очаква увеличаване на нивото на моретата и океаните между 4 и 5 метра, според някои експерти. И знаем, че много от инфраструктурата се намира по крайбрежните зони, защото имаме доста широк излъз на море като континент. Какво ще направи вашето председателство? за да бъде изготвена една истинска европейска стратегия, регионална стратегия за адаптиране към изменението на климата. На второ място, вие също говорихте по този въпрос, говори се и в медиите по въпроса, става дума за миграцията, за бежанците, ситуацията дестабилиз... дестабилизира някои аспекти на регионалната политика. Регионалната политика е тази, която позволява да се смекчат някои ефекти и предлага някои решения. Например, в Италия дали съветът ще подкрепи Европейската комисия в направените от нея предложения относно използване на кредити по кохизионните фондове, за да се насочат те към този приоритет за приемане на беженци. И на последно място искам също да спомена Гърция. Европейският парламент малко се забави. Същото се отнася и за съвета във връзка с Гърция. Виждаме ситуацията с беженците там. Кохезионната политика е в състояние незабавно да бъде приложена, за да смекчи изключително отрицателните последици от някои политики на Съюза и нашата комисия Режи подкрепя намирането на адекватни решения. Благодаря, госпожа Вана. Благодаря, госпожо председател. Господин държавен секретар, добре дошъл на нашето заседание и аз ви благодаря за изложението. Наистина приветстваме факта, че Люксембургското председателство в областта на кохезионната политика използва дългосрочен цялостен подход. Много се радваме, че планирате дейността си в дългосрочен план. Става дума не само за изпълнение по структурните фондове в технически план, но и за економическото, социалното и териториално сближаване на Европа. В областта на това сближаване на кохезионната политика се пада изключително важна роля, особено сега, в момент на криза, когато в някои държави финансирането по европейските фондове е и най-големия дял от общия размер на инвестициите. Говорихте за измененията в климата. Изказалите се преди мен също зададоха въпроси по тази тема. Аз имам следния въпрос. В програмата на Люксембургското председателство се говори за екологизиране на европейското полугодие. Това е една много добра, според мен, идея. Но какви конкретни инициативи смятате да предприемете? би ми се искало да, бъде, да ни дадете по-конкретна информация и в две други области по-точно трансграничното сътрудничество. Какъв е графикът за измененията в регламента тук? Какви конкретни действия предвиждате за изпълнението на програмата за малките и средно големите градове? Освен това, Люксембургското председателство възнамерява да засили отчитането на фактора пол във всички политики на Европейския съюз и по-точно научно-изследователската дейност в тази област. Това според мен е необходимо и в кохезионната политика. Госпожа Дамато. Благодаря в Финландското председателство за това, че е тук няма да повтарям въпросите, които вече поставиха моите колеги. Единствено, имайки предвид, че сред приоритетите на вашата страна се говори за стимулиране на инвестициите, т.е. да се даде тласък на растежа и конкурентоспособността. Затова бих искала да попитам как възнамерявате да приложите този план ЕФСИ от 315 милиарда. Какво е становището на държавите членки, разбира се, не само на Европейската комисия, тъй като това становище го познаваме и какви конкретни резултати можем да очакваме в краткосрочен план. Благодаря. Има ли други? Зная, зная. Искам да изчерпя въпросите на координаторите. Това беше този кръг въпроси. Сега ви давам думата и после ще продължим с втори кръг. Благодаря. Ще се опитам в максимална степен да отговоря на вашите въпроси. Нямаше време да се направи неформална среща по кохезионната политика. Както знаете, беше много трудно да се намери дата изобщо за съвет общи въпроси да се включи тази тема. Когато председателството е във втората част, всъщност то е два месеца по-късно по-късо, извинете. Нямаше възможност да включим такава среща. Много се радвам, че е, господин Нистелрой подкрепя идеята ни да имаме дългосрочна визия за териториалното сътрудничество и да погледнем другите политики, за да видим дали те засягат териториалното измерение. Това в миналото като че ли не е правено в достатъчна степен и ние като председателство трябва да се опитаме да го направим. Що се отнася до фонда за стратегически инвестиции, това е люксембургска идея, но съм съгласен с вас, ще е жалко, ако ЕФСИ не създаде синергии с останалите фондове, с които разполагаме и не намери средствата, които са необходими, за да постигнем целите си. Целта не е само да ускорим економиката. Трябва да мислим за економическите проблеми, за социалните такива и се надявам тези синергии да а, са факт. По въпроса на госпожа Крел, благодаря, че и вие заставате зад трите ни приоритета. Вчера и онзи ден, по време на конференцията посветена на Интерек, бе упоменато, че в началото на тази програма финансирането е било на лице и регионите са изхождали от това, че финансирането е на лице и просто са излизали с някакви идеи, за да се оползотворят средствата. Не това е подходът, който трябва да прилагаме сега. Ако искаме да инвестираме европейските средства в средносрочен и дългосрочен план, трябва точно да знаем какво искаме да постигнем. И трябва точно да знаем какво искаме да постигнем на най-високо ниво. Ако не знаем как искаме да изглежда Европа след 20-30 години, то как можем да прилагаме кохезионната политика? От значение къде се изграждат ЖП линии и магистрали, тъй като това се отразява на териториално равнище. И има последици, ако нямаме дългосрочен план. Както знаете, вече е извършена първоначална работа, която може да бъде използвана по време на стратегическите ни разисквания. В рамките на териториалното развитие има, например, три сценария, които вече са доста подробно анализирани. Единият сценарий предвижда подпомагане само на мегаполисите, вторият предвижда подпомагане на градовете от второ ниво, а третият предвижда подпомагане на най- по-слабо развитите региони в зависимост от това, кой сценарий изберем да обсъждаме в стратегически план, ще трябва да прилагаме и съответните инструменти. Приложението на съответните инструменти ще зависи от това, за кой, е, кой сценарий ще изберем. Е, е, Mehrere von Ihnen haben gefragt. Немалко от вас попитаха как си представяме допълнителния инструмент за транснационално сътрудничество. Комитетът на регионите бе доста сдържан по този въпрос – Ясно е, че инструментът няма да влезе в сила от днес за утре. Идеята ще се реализира в средносрочен и дългосрочен план. Ще трябва също така и в по-голяма степен да я популяризираме и да я разясним, тъй като явно няма яснота. Не става дума за инструмент, който ще се конкурира с групата за териториално сътрудничество. Този инструмент ще я допълва. И мога да ви дам един пример – в миналото, в продължение на 20 години, бях кмет на един малък град на границата между Белгия и Люксембург. В един момент имаше възможност отпадните води от едно белгийско село да се пречистват в наша пречиствателна станция в Люксембург. Но за целта трябваше да бъде сключен договор между двете държави. Той трябваше да бъде подписан както от белгийската, така и от люксембургската държава. И разбира се, изобщо и не преследвах по-нататък тази идея като кмет. Но представете си, че една белгийска община има възможност да се обърне към компетентен орган във вашата страна с молба за пречистване на нейните отпадни води в вашата страна. Пречиствателните станции в Люксембург, например, са, може би са малко по-различни от тези в Белгия. Ако е възможно такава инициатива да се подеме на по-низко ниво, то е възможно проекти да се реализират в рамките на една до две години. Не малко говорим за близост до гражданите. Участвал съм в не един и два проекта по Интеррек но докато не осъществяваме конкретно сътрудничество, докато гражданите не видят ползите от сътрудничеството ни по места, няма да постигнем нищо. По въпроса, който ми бе зададен за проблема с бежанците. Не мисля, че сега ще можем да намерим решение на този огромен проблем, но Председателството ни ще ви съдейства. Що се отнася до по-гъвкавото отпускане и ползване на средства по структурните фондове, така че в реално време да се помогне на всички онези, които по места са засегнати от този изключително сериозен проблем. Мистер... Сега господин Хилтенбърг от Холандия. Uh, I think I have been a little bit misunderstood about your... Може би не сте ме разбрали. Не казах, че няма да работим 6 месеца по тази, тази програма за градските райони. Разбрали сме се с нидерландските колеги, те да поемат инициативата по тази тема, тъй като имат повече опит, работили са тази тематика заедно с колегите. Ще се опитаме тази програма през следващите 6 месеца да се развие. Сега един общ пазар на труда. Да, имахме отлични примери последните два дена между Полша и Германия, както и по други граници, е, за това как с програмите по Интеррек може да се създаде пазар на труда. Мисля, че Люксембург е един добър пример. Ние сме на ваше разположение, ако искате да се запознаете с това, как ежедневно при нас влизат 170 и хиляди граждани на съседните три държави, за да работят. Това е не само плюс за държавата ни, защото създава проблеми с трафика. Но, мисля, чисто географски погледнато в цяла Европа, ние имаме най-големия брой хора, прииждащи само за деня за работа. И е добре да се види, за да може да се работи по такива пазари. Аз съм ваш съюзник, що се отнася до упростяването. Като кмет установих колко е трудно и за МСП, и за малки и средни местни органи на властта да участват за първи път в европейски проект. Комисията трябва да положи необходимите усилия и да подпомогне всички тези, които искат да участват. Относно въпросите на господин Омаже, аз разбирам добре, че за нас измененията на климата са огромно досие за председателството като цяло, не само по отношение на кохезионната политика, а изобщо. Но е, Европа няма да бъде причината, ако не се стигне до споразумение. Министърът на околната среда на моята страна. Многократно се е срещал с господин Фабиус, пътувайки с ТЖВ. И ние предлагаме всичко, за да може Европейския съюз да не бъде страната, която ще стопира преговорите, за да се стигне до многостранно решение с различните държави, които може би не са чак толкова склонни да се сключи споразумение. По време на преговорите ние ще се опитаме в споразумението да се запише важната роля на регионите, на общините. Има съгласие и се надяваме да се стигне до задължителен световен договор в Париж, но ние трябва незабавно да приложим политика на адаптация към климатичните промени и тук регионите и общините имат да играят особено важна роля. Радваме се, че Европейската комисия, която се счита понякога, че е твърде отдалечена от гражданите по отношение на климатичните изменения, знае, че а, трябва да разчита на а, общините. Ще се а, разшири пакта на кметовете, за да се включат а, и кметове от а, Южна Америка, от а, Африка и прочие, за да има по-тясен контакт а, между европейските общини и тези на юг от нас. Това ще бъде част от стратегията. След като се сключи споразумение, ще се положат максимални усилия да разполагат общините с много повече средства, за да могат да приложат решенията на практика. не може да се разреши проблема, който поставихте за използване на кохезионните фондове по отношение на миграцията. За Гърция съгласен съм. В рамките на Корепер беше постигната договореност. Има някои институционални проблеми и комисията би трябвало да ги разреши, но вие и ние ще работим също в тази посока. На въпроса на госпожа Вана. Екологизирането на европейското полугодие. Екологичният аспект – и връзката с другите ни приоритети, като например економическото развитие и борба срещу безработицата, както и социалното сближаване. Всичко това са взаимосвързани аспекти. Понякога би било добре да предотвратим неблагоприятното въздействие върху околната среда. Изобщо да не го допускаме. Може би трябва да подсилим третия стълб, стълба за устойчивостта. Би трябвало повече да наблегнем на него в рамките на европейското полугодие. На срещата на върха на ООН, посветена на устойчивото развитие, бяха разработени добри показатели. Мисля, че всички европейски партньори, всички европейски институции трябва сега да се посветят на изпълнението на 17-те цели, очертани на тази среща на върха. Това са цели, които въжат не само за развиващите се, но и за развитите страни. Една фундация миналата седмица направи първи опит да анализира тези 17 цели по държави, Опита се да установи доколко отделните държави до момента са изпълнили тези цели. Люксембург е някъде към средата на тази класация. Не се справяме особено добре. Мисля, че в рамките на европейското полугодие трябва да разгледаме и целите за устойчиво развитие. Не разбрах съвсем последния въпрос на господин Мато. Не го чух добре. Бихте ли го повторили, господин Мато? Си. Здравствуй. Е, кедево... Е, да, благодаря. Исках да попитам какво ще председателство ще приложи известния вече план ЕСИ, за да насърчи растежа и конкурентоспособността. Дали има резултати? I don't see concrete... Аз все още не виждам конкретни резултати. It was a very honest answer. Много откровен отговор беше. Благодаря ви. А имаме списък с седем колеги, които биха искали да се изкажат. Както обикновено, не разполагаме с достатъчно време. Искам да ви помоля в рамките на една минута да поставите въпросите си, за да може държавният секретар да отговори. Госпожо Бресо, имате думата. Благодаря. Ще се върна към въпроса за регламента за по независими решения от страна на държавите членки. Защо е необходимо да се минава между споразумение между две държави, ако трябва да се сътрудничат две общини, например. Това трябва да се премахне в рамките на Европа. Имаме, имаме общи директиви, регламенти. Защо е необходимо да има решение на държавите. Вие казахте, че сте приели стратегията за алпийските региони. Също адаптирането към климатичните изменения е изключително важно, като се обърне особено внимание на, на този въпрос. Знаете, че планинските райони са много уязвими в това отношение. Господин Аримон ще зададе следващия въпрос. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Скъпи приятели от Люксембург, аз съм от източната част на Белгия, т.е. съседи сме. В ежедневната си работа, не само като депутат, работя по много голям обем от информация, която получавам за пътуващите между двете страни, пътуващите с цел работа. Говорихте за изграждането на нов тунел. Това е нещо, което ме интересува като човек, който работи по този въпрос. Има проблем с връзките, тъй като няма много голяма политическа воля за прилагането на инструменти. Казахте, че Комитетът на регионите е излязъл с становище. Можем ли да получим този документ? Много съм любопитен какви конкретни действия точно ще предприемете. Много е важно да има такива инструменти, например за програми като Интеррек. Богович. Господин Богович, има думата за следващия въпрос. Благодаря, че ни представихте приоритетите на Люксембургското председателство. Аз съм съгласен с това, което очертахте и че е необходимо да обърнем внимание на развитието на полицентрични региони, да развиваме както градските, така и селските райони. Това е ключ към стабилността на държавите. Аз съм от Словения повече от 50% от жителите живеят на село. Имаме добре изградена инфраструктура, но се нуждаем от работни места за хората там. Аз говоря в, по този въпрос във връзка с миграцията от Северна Африка, от Близкия изток. Миграцията засяга вътрешността на Европа. Има европейски граждани, които се преместват от една европейска държава в друга, за да работят. Има също миграция в самите държави. И затова считам, че ако нямаме стабилни условия за всички, които живеят на село, така както за тези, които живеят в градските райони, ще имаме сериозни проблеми в бъдеще. Освен това, трябва да обърне внимание на държавите, които са на път да се присъединят към Европа, държавите от Западна Европа. Не бива да забравяме за тях, да продължим да им помагаме и да бъдем по-последователни. Благодаря. Госпожа Мишел има думата. Благодаря. Наистина, поставили сте си много амбициозни цели. Особено съм удовлетворена от това, че сте поставили акцента върху участието на органите на местно и регионално самоуправление. Комитетът на регионите, госпожа Бресо и аз, буквално израснахме в тази институция. Тя вече от години призовава за по-активно участие на органите на местно и регионално самоуправление. Затова ви призовавам да приемете и конкретни решения по този въпрос. Имам конкретен въпрос и за бежанците. Не би ли трябвало в областта на регионалното развитие и териториалното сближаване, най-вече в граничните региони, да поставим нов акцент в областта на политиката за миграцията. В момента се намираме в извънредна ситуация. Тя няма да е постоянна, но миграцията винаги ще ни налага задължение за мерки за интеграция, например, най-вече в граничните региони. Планирате ли някакви конкретни действия? Господин Етерич. Thank you. Благодаря. Аз исках да спомена всичко, което беше казано, но от малко по-друг аспект. Относно измененията на климата, Знаем, че има такова, но считате ли, че градове като Бърмингън могат да наложат по-високи такси за ползване на автомобили или пък за събиране на буклука в рамките на поставените цели за запазване на околната среда. и по какъв начин дори при най-добро желание бихте могли да организирате регионална или кохезионна политика, когато нямате представа колко хора ще се намират в коя част на Европа във всеки един момент. Вашите предложения се обезмислят при това положение. Благодаря, господин Зелер. Благодаря, госпожо председател. Господин министр, благодаря, че се отзовахте на поканата ни. Благодаря, че проявявате и толкова голяма ангажираност в областта на кохезионната политика. Радвам се, че поставяте в центъра на вниманието си трансграничното сътрудничество в рамки в шестия доклад на Комисията за сближаването няма такъв акцент но Европейският парламент миналата седмица ясно заяви, че трансграничното сътрудничество трябва да е сред приоритетите ни в регионалната и кохезионната политика. Основата за това бе поставена и в регламента, уреждащ трансграничното сътрудничество. Говорихте за пречистването на отпадни води. Сега нормативната уредба дава възможност за трансгранично сътрудничество при пречистването на отпадни води, но за съжаление отделните държави възпрепятстват регионите в рамките на сътрудничеството помежду им. Аз бях докладчик по съответния регламент – все още няма достатъчно сътрудничество, според мен, между онези, които прилагат практически действия по програмата Интеррек и онези, които искат да ползват нормативната уредба. Мисля, че нормативната уредба трябва да бъде с по-широко приложено поле. Има и още нещо. В момента се стига до затваряне на граници. Границите стават по-малко пропускливи. Мисля, че трябва да разширим обхвата на регионалното сътрудничество, така че то да обхваща и съседни на Европейския съюз страни. Така ще можем да подсилим и граничните региони, най-вече у нези, които са економически по-слабо развити. Мисля, че ще е важно да бъдат подсилени точно тези региони. Ако продължите по същия път, по който сте тръгнали, бихме ви били много благодарни. Добре, ясен президент. Господин Руеш, благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък, както ни помолихте. Аз съм бил кмет 24 години в средно голям град – и се радвам, че казахте, че искате нещата да останат най-близко до местното ниво. Това е ясно прилагане на принципа на субсидиарност. Приветствам също факта, който споменахте за по-силно ангажиране на местните фактори Говорихте и за ролята на средните и малките градове. В регионите, където са разположени такива градове, може да се постигне много. Системата на полицентрични региони е важна за регионалната политика и аз приветствам факта, че програмата за градските райони е не е претекст да се забрави за селските региони. И има добавена стойност. Тя трябва да е в съответствие с стратегията 2020. Господин Новаков за по-малко от минута. Uh, besides most of the colleagues here never been аз не съм кмет, за разлика от повечето колеги, но имам по-различна гледна точка върху казаното от вас. Искам да поставя въпрос за упростяването, но от по-друг ъгъл. Знаете, че за да може процента на грешки да остане около 2% какъвто е в момента, което ни спестява хекс милиона, ние харчим а, хикс умножено по, по две а, като разходи. Какво ще се направи, за да не се допусне държавите членки да добавят допълнителни изисквания? Благодаря. Това беше последният въпрос. Господин министър, моля ви за кратки отговори. Ще се опитам да бъда кратък. Бяха поставени доста въпроси на немски, затова ще мина на немски язик. Е, новия легален инструмент. Новият законов инструмент, който ще действа паралелно с регламента за териториално сътрудничество. Този инструмент няма да се конкурира с действащия регламент, а ще го допълвам. Регламентът за групата за териториално сътрудничество задава рамката за съгласувано трансгранично сътрудничество. но той не премахва пречките пред това сътрудничество. В Люксембург, например, действат пет нормативни акта. и те уреждат различни области, като например управлението на бюджета или щатното разписание. Но когато става дума за обща инфраструктура, например ЖП отсечки или пречиствателни станции, то те не попадат в приложното поле на регламента за групите за териториално сътрудничество. Ако искаме, например, да изградим в Люксембург трансгранична ЖП отсечка и установим, че законовите разпоредби във Франция са различни от нашите, то какво трябва да се направи? Тогава Френският парламент трябва да приеме нов закон, за да можем да изградим тази ЖП отсечка. De dire dans ce cas-là, френските региони, които искат да участват в, регион, в проекта за трамвай, могат да участват, но е ограничено този проект до край граничните райони. И а, трябва да се осъществи този а, проект съгласно нормите в Люксембург. Този трансграничен проект трябва да се реши дали ще бъде изпълняван съгласно люксембургското или съгласно френското законодателство. Но ние не искаме да се прилагат френските норми, а тези на Люксембург. С удоволствие ще ви предоставим документите, които вече сме изготвили. Извършили сме някаква предварителна работа. Знаем, че в момента има много бариери. Какво е нашето виждане за групата за териториално сътрудничество? Европейският съюз ще приеме регламент, след което всички 28 държави членки, ако желаят на национално равнище, ще постановят кои органи за местно и регионално управление отговарят за изпълнението на регламента и в кои области. Разбира се, регламентът не може да обхване всички области. няма да можем, например, да напаснем продължителността на работното време в отделните региони, но можем да работим по технически аспекти, по екологични аспекти, по въпроси свързани с производството на енергия, с оглед европеизирането на пазара на енергия. Не знам как от един белгийски вятърен парк може да се захранва електроенергия в Белгийс, в люксембургската мрежа? Какви тарифи точно ще трябва да се използват, люксембургските или белгийските? И това е само един конкретен пример за сътрудничество, което може, което може да бъде уредено в регламента. На въпроса на господин Богович – мисля, че ще трябва да разгледаме миграцията не само в международен план, но и вътрешната миграция. Жалко е колко хора напускат селските райони, напускат високото качество на живот, който са имали там и отиват в замърсени градове. Упростено казано, ние разполагаме с нов инструмент. Третата промишлена революция, а именно интернет, предоставят нови възможности на граничните райони, както и на селските райони. Ако погледнем по близо обществото, ще забележим, две основни промени, които са в ход. Преминаваме от централизирани към децентрализирани структури. Например, преноса на енергия в Германия. Това е един добър пример за децентрализация. От друга страна, преминаваме от конкуренция към сътрудничество. И като пример мога да представя економиката на споделяне, младите хора използват тази възможност. Това са огромни промени. Тези две тенденции, както и тенденцията за децентрализация и тази за сътрудничество, създават огромни възможности за селските райони като цяло, както и за трансграничните региони, които често също са селски райони на границите. Това, което съм забелязал, в малка държава като Люксембург е, че ако отговарящите политици, ако хората от гражданското общество в тези селски райони не са наясно какви са възможностите, те не могат да ги използват и големите градове отново ще ги привличат и там ще се създават работните места. Защо някои компании да не се установят във Франция, да работят в селски райони, някои фирми в Брюксел, защо да не извършват проекти във вашия регион. Това са огромни възможности и това са териториалните аспекти на кохезионната политика. Тази политика през 2015 година не може да бъде същата, каквато беше през 90-те години, когато не се прилагаше интернета. Ние трябва да проведем дългосрочна дискусия за изготвянето на една визия за бъдещето. И това е дебат, който трябва да се води не само по време на Люксембургското председателство, но за следващите години. Благодаря ви. Благодаря на държавния секретар за компетентните изказвания. Ние ще продължим да сме в контакта и ще подкрепим всички инициативи на Люксембургското председателство. Членовете на Комисията за регионално развитие биха искали да бъдат информирани за вашата дейност. Благодаря ви отново.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 Colleagues, I ask you again to take your seats. Колеги, моля, заемете местата си. We'll be able to continue the meeting. Така заседанието ще може да продължи. We have our next guest. При нас вече е следващият ни гост. Много ви моля. Let us begin. Започваме. Dear colleagues, you know... Уважаеми колеги, колеги, знаете, че комисаря Крецо дойде на нашето заседание преди две седмици. Трябваше да представи законодателното предложение на комисията за допълнителното финансиране за проектите по сближаване в Гърция. Това бе спешна процедура, поради което ние проведохме извънредно заседание, на което присъства комисаря. Днес госпожа комисаря е тук в рамките на е, един обмен на становища, който е планиран отдавна за трансграничното сътрудничество и 25 години Интерек. Интерек е, се създава през 90-та година. През последните 15 години Интерек се превръща в е, втората цел на кохезионната политика 14-20 европейско териториално сътрудничество трите си стълба, трансграничен, транснационален и интеррегионален, подкрепя развитието на всички европейски региони, като се съсредоточава върху а, граничните региони, които покриват 37% от населението на Съюза. Интерек включва 28-те държави членки на Съюза, три държави от ЕФТА, Норвегия, Швейцария, Лихтенштайн, 6 страни на път за присъединяване и 18 съседни страни. Програмата се финансира посредством Фонда за регионално развитие на Европейския съюз. Бюджетът е малък, под 3% от общия кохезионен бюджет, но хиляди проекти са променили живота на милиони, на милиони граждани, като изграждат мостове между хора и организации в трансграничните райони. Затова госпожа комисаря дойде днес, за да говори за този голям успех. За това предлагам да започнем с представянето на този успех с един кратък видеоклип за този успех. Този клип е подготвен от Европейската комисия. Благодаря. Това ще бъде добро начало на вашето изказване. Готови сме да изгледаме клипа.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 You see, it, you see, it was a very short movie. Съвсем кратък беше видеото, но наистина той иллюстрира успеха. Нещо друго. Тази сутрин ще можем да продължим дебатите си до 13 часа, поради прекъсванията и така нататък. Затова давам думата на комисаря Крецо, за да ни разкаже за Интерект. Thank you very much, dear chairwoman, honorable Благодаря, госпожо председател, почитаеми депутати. Радвам се, че днес съм тук сред вас. За мен е чест. С голямо удоволствие приех поканата да присъствам на заседанието на вашата комисия и да проведем един обмен на становища за трансграничното сътрудничество. Светлината на събитията се превръща в голяма част от регионалната ни политика вторник бях в Люксембург за една конференция, която отбелязваше 25-та годишнина от създаването на Интерек. Имах възможност да се видя с част от хората, които работят за Интерек последните години. Невероятно виждате от краткото видео част от постиженията. Ще започна изказването си днес, с благодарност. Благодаря на всички онези, които в Интерек или посредством други а, инициативи за сътрудничество доведоха до по-интегрирана Европа, където многообразието е актив. Ангажираността им е пример за нас и ни дава източник на енергия, за да продължим сътрудничеството. Както каза госпожа Михайлова по-рано, през 90-те години се създаде Интерек, като искахме да компенсираме въвеждането на единния пазар и смягчаване на удара за трансграничните региони. За част от вас, най-вече от ЕС-15, Интерек е познато име, но за Централна и Източна Европа това е нещо ново но и достатъчно убедително, за да ни помогне на всички да излекуваме раните от близкото минало и да изградим бъдеще за своите деца, което да е по-добро. Тези 25 години Интерек ни помогна да постигнем голям напредък. Не на последно място с помощта на Европейския парламент и е, неговата активна подкрепа. Нека да говорим за постиженията. Сега му е времето. Не може да си позволим да загубим а, тези постижения. Първото голямо постижение е свързано с доверието. Хиляди проекти, като тези по програмата ВИС, се занимаха с помиряване и създаваха доверие. Това е една предпоставка за всяко едно добро сътрудничество. съжаление има гласове, които казват, че трябва да се делим. Не, общите предизвикателства могат да бъдат преодолявани само заедно, като се запазва достоинството на всички, като сме толерантни към най-уязвимите, към онези, които страдат, но и като бдим за общата си сигурност и безопасност за всички ни. Казах и вчера пред колегиума, съседите са като семейство, човек не си ги избира, трябва да живее с тях, трябва да се разбира с тях, трябва да седне на една маса и да намери решение. Аз съм виждала държави, които не се разбират, не могат да седнат на една маса. Второто постижение е подобряване на свързаността. Интерек подкрепи над 3500 проекта за мостове или пътища между райони от двете страни на границата, за да се използва съвместно ползване на инфраструктурата и на границата. На трето място по-здравословна околна среда. Имам един чудесен проект между Испания и Франция, една голяма болница, много добре оборудвана. По-здравословната среда, в зависимост от това, коя страна на границата си, трябва да ни кара да се гордеем. Давах пример с болницата Койсерта, не знам дали го произнасям добре. Хиляди хора обслужва тя. След това превенция на риска и защита. И горите и реките нямат граници, както нямат граници и замърсяването или пожарите. Бедствията също. Последните наводнения по Дунав или пожарите в Алпите ни показват колко сме силни да предотвратим бедствие, когато и от двете страни на границата се събират ресурси. Последното постижение е растеж и работни места. Имаме една идея, една инициатива в Алпите, на други места, което дава възможност да отворим на големите предизвикателства, да се намерят работни места за нашите граждани, които са безработни. Благодарение на Интерег имаме над 100 интерект програми, които са готови да инвестират над 10 милиарда евро в едните години. Да, имаме постижение, но трябва да отбележим, че все още има много какво да се направи. Знаем, че все още има много пречки, правни, административни. Е, осложнения, които са ненужни, които всъщност тежат на трансграничната дейност. Един от приоритетите в мандатът ми е да опишем всички тях и да направим конкретни предложения за тяхното а, преодоляване. Ще направим публична онлайн консултация за преодоляване на пречките в а, трансграничните райони. А, те ще бъде отворена за всички граждани от 21 септември до 21 декември. Това ще бъде публична консултация, три месечна, и нали, като всеки ще има така възможност да се изкаже. Уважаеми колеги, надявам се, че мога да разчитам на вас. Очакваме нови идеи за бъдещи инициативи, трябва да насърчаваме по границата, хората да се организират, бизнеса също и да споделя своя опит. Също така ако знаете за някакви пречки по границите във вашите региони, се надявам да ги повдигнете в този дебат. Освен това, работим с макрорегионални стратегии. Господин Яковчич, много ви благодаря за вашия доклад за стратегията за Адриатическо-Юнийския регион мъничко ще се върна на него. Макрорегионалните стратегия дават възможност за ново сътрудничество. Те са много различни от териториалното сътрудничество, което се практикува в последните две десетилетия. Макрорегионалните стратегии са одобрени от участващите страни, могат да се постигат дългосрочни цели, които са общи Изгражда се нов потенциал и възможности. Плюсовете при този подход са, че се допълват инструментите за териториално развитие, като се улесняват инвестиции в реалната економика, като например нисковъглеродната такава, новаторството, води се до укрепване на инвестиционния капацитет, изграждат се транснационални връзки, събират се средства от различни източници, като Европейския социален фонд – и ЕИБ, Световната банка и така нататък. Така се идентифицират проекти от трансграничен мащаб, които могат да бъдат включени в ЕСТИ. Скъпи колеги, трябва да кажа, че този макрорегионален подход, който се прие от 2009 година, вече показва колко успешен може да бъде. По искане на държавите членки Европейската комисия координира няколко макрорегионални стратегии в Балтийско море, Дунав. Там може да се отбележат наистина конкретни резултати. Адриатическо-юнийската стратегия, прията миналата година, също цели да постигне големи цели. Не на последно място стратегията за Алпийския регион, която бе прията през юли месец иска да доведе до а, ранни резултати до година. Имаме четири такива стратегии и това е един механизъм да се преодолеят предизвикателствата пред тези региони. Затова Европейската комисия, както казах, приветства всички препоръки, които направи господин Яков Чиш в своя доклад за стратегията за Адриатическо-Юнийския регион, като всичко това ще бъде обсъдено днес след обяд. За тези макрорегионални стратегии, както и за другите, всяка от участващите страни трябва да предостави достатъчно административни компетентни ресурси, които да се занимават с прилагането на самата стратегия. Обикновено те идват от искане, конкретно искане на държавите членки. Това е изключително важно за Европейската комисия, също така и за държавите членки, защото те трябва да са нагребена на вълната и да поемат в ръцете си всичко това. Националните парламенти могат да играят много важна роля, като оповестяват тази стратегия във вътрешно-политически план, както и правят тази стратегия по-видима пред съответните правителства. Те имат раз съответните законодателни инструменти, което помага за по-добри национални политики, програми, инвестиции за постигане на целите на стратегията. Това се отнася особено за страните кандидатки или потенциални кандидатки. Зная, че след като обяви председателят Юнкер своето политическо решение да няма разширяване по време на неговия мандат, страните кандидатки разполагат само с тази рамка и затова е важно да се направи нещо. Адриотическо-юнийската стратегия, там имаме 4 държави членки и 4 не държави членки. Това е една единна рамка. Министрите по външни работи и други министри се събират заедно, обменят становища морално длъжни сме да дадем на тези държави едно чувство а, за принадлежност, както и една надежда за бъдеще. Уважаеми колеги, намираме се на особено важен момент, когато виждаме резултатите от стратегията. Е изключително важно всички да се обединим, за да постигнем успех, като предоставим също така административен капацитет, да превеждаме добрите идеи в реалност. Сега, а, накрая трябва да спомена е, една от най-големите ни тревоги, случващото се с бежанците. Както каза миналата седмица в своята реч на Съюза председателят Юнкер, ние трябва да се насочим към решаване на този проблем, защото става дума за човешкото достоинство. За Европа това също е, е въпрос на историческа справедливост. В Европа все някой в един момент е бил беженец. Аз лично съм била, моето семейство напусна Кишинев, когато дойдоха руснаците, преместихме се в Румъния, за да запазим румънската си идентичност. Така че ние искаме да помогнем на беженците и сме готови да дадам подкрепа посредством инвестиционния и структурния фонд. През 2014-2020 година 20 милиарда евро от Фонда за регионално развитие ще бъдат специално заделени за мерки за приобщаващ растеж, социална интеграция, законните мигранти, жилищен фонд, преструктуриране, възстановяване на бедни градски райони. Вторник съм поканила в Люксембург управляващите органи на програмите по Интерег да видим как можем да подкрепим посредством новите програми на Интерек тези хора. Имаме економическа криза, пристигат бежанци. Всичко това показва, че сме прави, когато казваме, че когато се сътрудничим, сме по-силни. Имаме нужда от повече сътрудничество, не по-малко. Имаме нужда от повече Европа, не по-малко. Териториалното сътрудничество е един път към един по-силен съюз. Затова се надявам да разчитаме на вашата подкрепа, защото заедно, убедена съм, можем да успеем. Благодаря за вниманието. Очаквам с нетърпение нашия дебат. Благодаря. Thank you, Commissioner. Благодаря, госпожо комисар. Good, very nice speech. Thank you. Чудесна реч. Както обикновено, ние ще продължим с излагане на позиции, задаване на въпроси. Първо ще дам думата на координаторите от политическите групи. Господин Ван Нестеоро има думата. Имаме чувство, че всички сме едно голямо семейство. А, тук а, честваме рожден а, ден. Има картинка с а, торта, но всъщност нямаме истински, истинска торта, казва председателката, само на картинка. Да, имам такова чувство в 90-те години, когато бях министър, отговарял за регионалното развитие, имахме доста трансгранично сътрудничество. След това председателствах Асоциацията на граничните райони в Европа. И си спомням, че всеки път а, парламентът е, излизаше с много предложения, настоявайки да се прилага кохезионната политика. Многократно се увеличаваха сумите, предлагани от съвета. Аз се радвам, че се чувствам като част от семейството. Споделям вашите послания. На второ място искам да се спра на териториалното сътрудничество. Това е добре. Но за териториалното сближаване виждаме, че нещата не вървят. Ако видим какво е записано в шестия доклад за сближаването. В седмият доклад надяваме се всичко да бъде напълно различно. Териториалното сближаване е основна глава в договора, но изглежда не се отделя достатъчно внимание на териториалното сътрудничество. И за това искам да попитам, как можем да се справим с големите предизвикателства. В Европа имаме много такива предизвикателства в областта на териториалното сближаване. На трето място, вие споменахте за беженците, малко разширихте изказването си по тази тема. Ние искаме да има пълна гъвкавост. Някои държави изпитват проблеми, други може би ще бъдат засегнати от тях по-късно, но е необходимо да има гъвкавост. Предложението за Гърция. Ние казахме, че ще съфинансирам, ще а, примахнем съфинансирането. Моята група НП казва, да се примахне съфинансирането за а, държави, които изпитват подобни потребности. Това няма да ни струва нищо, защо да не го направим. Очакваме нови предложения от ваша страна относно съфинансирането и тях, примахването на съфинансирането в такива случаи. На четвърто място, вчера получихме доклада на Европейската сметна палата относно държавните поръчки. Резултатите не бяха особено добри, особено в четирите държави, които са били обект на проверка. Може ли да се обсъди тази е, тема в конкретен документ, е, защото това е предварително условие, за да се спре потока на средства към е, определени държави. Не искам в момента да се засяга този проблем, може би само да се го отбележите за по-нататък. Председателката <laughs> Винаги се случва така, когато имаме среща с комисаря, вече започваме да мислим за следващата. Госпожа Крайл. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Искам да се възползвам от възможността да ви поздравя с 25 годишната успешна работа в рамките на Интеррек. Аз самата съм от Саксония, регион, който участва в тази програма от 90-та година насам. Участваме като федерална провинция на държава, членка на Европейския съюз. Саксония има много дълга граница с Чехия и Полша и знам какви са проблемите на хората в този граничен регион. Затова сега наистина искам да се възползвам от възможността, за да благодаря на всички граждани, всички асоциации, всички градове и общини, които изпълват с живот трансграничното сътрудничество. Например, Изграждат се двоезични детски градини, детски градини с немски и чешки език. Тези детски градини бяха изградени много преди сключването на споразумение между двете държави. Освен това се предлагат и услуги по спасителни операции. Извършват се спасителни операции и от двете страни на границата, без преди това да се пита дали жертвите са застраховани или не. И всички хора, които участват в това сътрудничество, отправят към нас едно послание, че трябва да работим трансгранично, а не да чакаме държавите да сключват споразумения помежду си. Според мен, ако няма подобно сътрудничество по места, ако нямаше такова сътрудничество, то на много места нямаше да бъдат постигнати успехите, на които сме свидетели. Вашата комисия работи за намаляването на бюро, нивото на бюрокрация и свръхрегулирането по структурните фондове. Би трябвало да има начин по-малките асоциации, организации, по-малките общини да не трябва да изпълнява толкова много бюрократични изисквания. Моля, погрижете се за това. Нека по-малките субекти да не трябва да бъдат изправени пред безброй бюрократични бариери. Така ще можем и по-ефективно да ги подпомагаме. Надявам се, че Европейският парламент ясно ще заяви спрямо сметната палата, че понякога не става въпрос само за това да проверим дали една сума, малка сума като 5000 евро, например, е била изразходвана изцяло в съзвучие с правилата. Грешките са нещо човешко, не би трябвало сметната палата да изисква най-вече от по-малките субекти, когато става дума за по-малки суми, да изисква възстановяване на средства. По въпроса за бежанците, наистина би ми се искало по-гъвкаво да отпускаме и ползваме средства по фондовете, за да можем и да приемем и настаним бежанците тук, да отговорим на техните потребности. Би трябвало да се използват и структурните фондове, не само социалния фонд, а и фонда за регионално развитие. Би трябвало по структурните фондове да има по-голяма гъвкавост през едните месеци и години. Госпожа Томашич. Hvala lijepa. Drago mi je da... Благодаря. Радвам се, че поставихте ударение върху доверието, тъй като без него нищо не може да бъде изградено. Аз идвам от бивша комунистическа държава и сигурно вие, като идваща от същата такава държава, ще ме разберете добре. Знаете, че в тези страни все още липсва прозрачност, зависи коя е управляващата партия. Фермерите, рибарите често не знаят какво точно се случва, понякога събитията вече са минали. Тези, които са близки до властта, се възползват от тази ситуация. В рамките на институцията на Европейската комисия не може ли да се събират мненията на тези хора, техните жалби, защото често жалбите им остават без отговор. Към кого могат да се обърнат тези хора? Господин Яковче, че има думата. Аз няма да продължа въпроса, поставен от госпожа Томашет, защото аз съм част от управляващите в моята страна. Но имаме общо мнение, що се отнася до регионалното развитие. Програмата е Интерек е нещо, което според мен е много добро. Моят опит е много положителен. Когато бях е, председател на регион Истрия, работих доста в тази сфера. Сътрудничеството ни с партньорите ни от Словения и Италия ни даде възможност е, да работим бързо, да имаме добро, добро планиране. Искам да ви насърча интерект да се превърне в е, основен стълб на вашата работа. Искам да отправя едно предложение, което може би е ново. В допълнение към трансграничното сътрудничество е необходимо да се изгради сътрудничество между регионите, които не са между съседни държави, тъй като има интерес за сътрудничество на регионално равнище между държави, които не са част от Европейския съюз, с които нямаме общи граници, аз са на хиляди километри от нас, но въпреки това проявяват интерес към сътрудничество с нас. Неодавна подобни желания бяха изразени от региони, които не са част от Европейския съюз и такива, които са част от Европейския съюз и бих искал да се установи подобно сътрудничество и според мен подобна инициатива заслужава подкрепа. Относно макро регионалното сътрудничество има още много работа, която трябва да се свърши. Вие самата споменахте, госпожо комисар, че аз отговарям за изготвянето на доклада за Адриатическо и Ниския регион. Изготвяйки доклада, аз установих, че има разминаване в мненията ни тук. Ние трябва да знаем какво точно искаме да постигнем чрез изграждането на макрорегиони, каква трябва да бъде ролята на Европейския парламент, какво се очаква от него подготвяйки документа, който ще гласуваме днес, аз установих, че има необходимост да бъдат събрани различни мнения, за да може да се вземат едни по-последователни решения и също да няма големи разминавания в мненията ни, което обаче се случи в конкретния случай. Миграционната криза в момента засяга и Харватия през последните 20 24 часа 6500 мигранти са навлязли на нейна територия, в отличие от други региони или поне една страна, която изгражда стени. Харватия ги приема. Харватия прие иммигратите с усмивка. Ние подготвихме възможности за тяхното настаняване. Мисля, че това е верният път, но няма да сме в състояние да издържим дълго време, освен ако не получим помощ от Европейския съюз и за това апелирам към вас да ни помогнете, тъй като ситуацията ще се влуши неизбежно, предвид на факта, че много повече мигранти ще навлезат в Харватия. Благодаря ви, госпожо комисар. Ана. Мадам Следващия въпрос. Благодаря, госпожо комисар. Мнозина от нас желаят честит рожден ден на, на Интерега. Обикновено хората се чувстват и малко тъжни, когато се чества рожден ден. Така е в случая, тъй като Виждаме в момента, че се изграждат огради вътре в Европейския съюз, което е точно обратното на духа на програмата Интерег. Това е програма, която цели примахването на границите, на бариерите, нахвърлени на мостове за сътрудничество между отделните региони. Затова ние трябва да предприемем мерки, предвид на случващото се сега, кризата с бежанците, която поставя на изпитание солидарността в Европейския съюз. И в този нов контекст ние трябва да консолидираме програмата Интерег, която е визионерска програма, авангардна програма, защото когато видим какви са предизвикателствата пред нас по-настоящем, вие споменахте тези предизвикателства, измененията в климата, природни бедствия, здравни кризи и прочие. Всички те изискват глобален отговор с участието на множество държави и региони. Втората ми бележка – Вие знаете, е, че многократно сме обсъждали въпроса, свързан с трудностите за островните и най-отдалечените региони и че те не могат и цяло да се ползват от възможностите, предлагани от Интерек и трансграничното сътрудничество. По време на последните преговори е, бяха постигнати е, положителни резултати, имаше определена гъвкавост, която се прояви, трябва да се отиде обаче още по-далеч, тъй като съществува огромен потенциал. И на последно място, изцяло споделям мнението на колегата Яковчич, че трябва да отидем по-далеч от задълженията за сътрудничество само между съседни региони и да преминем към сътрудничество и с региони, с които нямаме общи граници. Благодаря. Благодаря. Госпожа Вана има думата. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо комисар. Благодаря ви за призива, който отправихте за повече Европа. Мисля, че Проблемът с бежанците поставя Европа на изпитание. Кохезионната политика следва да изиграе своята роля в това отношение, не само що се отнася до териториалното, но и до социалното сближаване. Няколко думи за идеите ви за ролята на кохезионната политика. Категорично съм против използването на структурни фондове структурните фондове и финансирането по тях като механизъм за налагане на санкции. Налагането на санкции е уредено в член 7 от договора за Европейския съюз. А кохезионната политика следва да гарантира териториалното сближаване в Европейския съюз. Тя не бива да се използва като средство за заплаха с санкции спрямо отделни национални правителства. Много по-интересна е една друга идея. Искам да знам дали имате конкретни планове за бързото и реализиране. Става дума за използването на структурните фондове, най-вече на фонда за регионално развитие и на социалния фонд за предприемането на мерки в полза на бежанците в трансграничните региони. Това би било от особено значение за нас – би представлявал един устойчив принос от страна на кохезионната политика за решаването на проблема с беженците. Имам два въпроса за програмата Интеррек и по-точно за териториалното сътрудничество. Тази програма и териториалното сътрудничество са един много добър пример за пряката полза от Европа за гражданите. Имате ли конкретни планове за усъвършенстването на принципа на партньорство? в рамките на трансграничните програми? И имате ли конкретни идеи за гарантиране на участие и на социалните партньори, както и на гражданското общество? Последният ми въпрос. По време на преговорите за многогодишната финансова рамка бе съкратен бюджетът за териториално сътрудничество. Как в бъдеще ще гарантирате достатъчното финансиране в тази област? Госпожа Дамато. Благодаря. Добре дошла отново сред нас. Аз също се присъединявам към казаното от колегата Вана, като ще кажа няколко думи за споразуменията за партньорство. Да, регламентите от периода 14-12 от инвестиционните средства предвиждат териториалното сътрудничество да не е част от тези споразумения за сътрудничество. Изисква се също така, обаче това споразумение да казва, че има взаимодопълване с програмите за териториално сътрудничество. Така че въпросът ми е следният. Вашата генерална дирекция провери ли, имало ли е проблеми по отношение на тази координация? Това се направи, за да се подобрят нещата, но има ли нужда от подобрение? социалните партньори, економическите партньори могат ли да участват. Thank you. Thank you very much. Благодаря ви много, уважаеми колеги. Има още 11 желая, желаящи да заста... поставят въпроси. Господин Манскоро, вие сте в списъка. Искам да ви помоля да бъдете много кратки, в рамките на една минута да зададете въпросите си за да може комисаря да разполага с достатъчно време за отговори. Давам думата на господин Аримонт. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо комисар. Няма нужда да уточнявам, че като човек израснал в граничен регион, съм сред пламенните поддръжници на програми като Интерек. Но трябва също да кажа, подобно на колегата Крел, че много от кандидатстващите за финансиране ми се оплакват. Много от кандидатстващите за финансиране са взели своето решение, именно вече да не участват в програми като Интеррек, тъй като им се вменява прекомерна административна тежест. Бихте ли могла да ми кажете какво мога да кажа на тези хора? Как мога да ги убедя да участват в проекти по програми като Интерек? Говорихте за провеждането на процес на консултации, но консултациите няма да са достатъчни, за да убедим хората да участват, да кандидатстват за финансиране в рамките на следващия период. Как да убедим именно по-малките общини да участват? Благодаря, господин Богович. Две прашания. Първо виза Имам два въпроса. Първият е свързан с беженската криза. Аз съм за това, което каза координатора ни, господин Ван Нистелрой. Същия подход трябва да се приложи в този случай, както се приложи спрямо Гърция, т.е. да се намерят бързи решения. Аз съм бил кмет, понякога сме имали добри случаи на реализиране на трансгранични проекти, но проблемът е в това, че много от тези проекти са засегнати поради беженската криза в момента. Ще се направи ли нещо в тази връзка? Има четири държави Босна, Сърбия, Черна гора и Албания, които не са членки на Европейския съюз. Дали териториалната рамка ще включи също Македония и Косово? Какво е мнението ви? Считате ли, че помощта преди присъединяването на държавите за Западните Балкани е достатъчна или не? Как виждате бъдещето на кохезионната политика и дали тези държави ще могат да получават кохезионни средства, както беше по отношение на другите страни, които се присъединиха към Европейския съюз. Господин Новаков има думата в периода 2007-2013 имаше близо 6000 проекта, финансирани от Европейската комисия за граничните райони по трансгранични програми и най-вече в близ, бедните райони, но именно там са и най-големите проблеми, защото имат нисък административен капацитет, защото има социални и економически проблеми. В региони като България и Румъния има и други проблеми. Ние не сме част от шенгенското пространство и това затруднява свободното предвижване на бенефициентите. Освен това има проблеми с различни процедури и от двете страни на границата. Отново нещата опират до упростяването. Как според вас могат да се опростят и стандартизират процедурите поне от двете страни на границите, където в момента се изпитват проблеми в трансграничното сътрудничество. Благодаря ви. Следващият оратор е господин Хетман. Искам да ви благодаря за възможността да проведем този дебат. Това е много ценна инициатива. Едва 30% от живеещите в пограничните райони знаят, че има финансиране от Европейския съюз, особено в Централна и Източна Европа. Необходимо е повече да се информират гражданите за тези възможности. Госпожо комисар, правен ли е анализ на резултатите от регионалното сътрудничество, от групите, които работят в тази сфера. Съгласно регламент 1082, как да се използват средствата по интерег за развитие на трансгранично сътрудничество между регионите. Зная, че в много части на Европа в момента ситуацията е по-различна. Радвам се да чуя, че ще бъде премахната бюрокрацията. В това отношение има предложения. Възложете повече доверие на тези, които осъществяват тези проекти на местно ниво. Има проблеми с множеството документи, които се изискват, различни формуляри, които трябва да се попълват. Трябва да има комисии за мониторинг, които да вземат нужните решения. Тези комисии съществуват. Те най-добре знаят как да се преодолеят пречките. Но сега много време отива в разглеждането на проектите, дали не би могло да се примахнат всички тези пречки. Председателката, ако не спазвате времето, няма да има достатъчно време да чуем отговорите на комисаря. Господин Балкерсел. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, ще се опитам да се вместя във времето, което ми дадохте. И няма да се спирам на рождения ден на Интерег и колко важна е тази програма за трансгранични проекти. Но в момента сме свидетели на миграционна криза и аз искам да поставя няколко въпроса, свързани с нея. Каква роля могат да играят е, пограничните райони в тази криза? В каква степен социалния фонд, е, кохезионните фондове биха могли да се използват? Председателката, благодаря господин Монско. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Радвам се, че можем да отбележим 25-та годишнина на Интерек. Аз съм работил на местно ниво, следил съм проекти, които са свързани с тази програма в островни райони. Госпожо председател, вие казахте, фонда е едва 3% от кохезионната политика. Има ли и средства, начин да се събере повече информация и как тези средства могат да се използват по-рационално? И втория ми въпрос – Необходимо е всички действия, които предприемаме, да са насочени към насърчаване на растежа и заетостта. Ние изпитваме сериозни затруднения, държавите ни разполагат с достатъчно средства. Именно тези фондове могат да ни позволят да разработим политики, които да доведат до развитие на териториите ни. Благодаря, господин Етерич, за една минута. Благодаря. Искам само да кажа нещо по коментарите, които бяха направени. Да, тази програма е насочена към примахването на пречките, на границите в Европа. Вие също споменахте за трансгранични болници. В Обединеното кралство имаме национална здравна служба. И това показва разликата на Обединеното кралство от останалите. Защото има огромни средства, които се заделят цяла армия служители но ако има трансгранично измерение, то се превръща в международна здравна служба. Има ли пример в Европейския съюз, където е приложен този принцип или не? Thank you. Thank you very much, Mr. Благодаря, господин Бланко Лопес. Благодаря. Аз също приветствам факта, че европейските фондове за развитие могат да се използват за разрешаване на беженската криза. Искам да продължа нещо казано от вас, госпожо комисар, и да подчертая важността на Галиция в Португалия. Програмата Интерект ни помогна да наваксаме загубеното време, да се повиши стандарта, да има повече свързаност, особено преди кризата. Всичко, което правим, трябва да води до растеж и работни места. Това трябва да е приоритетът ни. И именно на това трябва да се посветят европейските региони, да работят по-интегрирано, като се прилагат и принципите на економиката на знанието. Трябва да се преодоляват всякакви пречки пред вътрешния пазар, да се насърчава мобилността. Gracias, Señora Следващия оратор. Благодаря, госпожа председател. Добре дошла, госпожо Крето. Вие казахте, че съседите са като част от семейството. В страната на баските казваме точно обратното. Ние сме истинско семейство по отношение на езика, Имаме граница с Франция, с е, Испания, съответно на север и на юг. Има доста административни, правни и други пречки. Има и добри примери, но продължават да съществуват и доста пречки, например здравеопазването. Изключително трудно е да се осъществява трансграничното сътрудничество в тази сфера. Ние също подчертахме по-рано колко важно е участието на местните регионални власти в економическото развитие за засилване на сътрудничеството между трансграничните региони. Вие събирате информация, но какво ще направите с нея по време на консултациите? се събира доста информация, как се използва тя на практика. Каква се очаква да бъде ролята на Европейския парламент в последствие при управлението. Ние ще разпространяваме тази информация и желаем да работим с вас, госпожо комисар, за да използваме изцяло потенциала на трансграничното сътрудничество. Господин Полчек. Благодаря, госпожо председател. Високо ценя, че комисария Крецо отново е нас, наш гост и то съвсем скоро, след последната ни среща. Аз имах възможност да прилагам интеррек по границата между Чехия и Словакия. Искам да обърна вниманието ви върху въпросите, свързани с околната среда. Това е изключително важен въпрос в трансграничното сътрудничество. Сътрудничеството между регионите може да действа много добре, но винаги когато възниква е проблем, например като замърсяване на въздуха или на водите, или ако се стигне до наводнения, това са все проблеми свързани с околната среда и могат да навредят на сътрудничеството между регионите. Искам да се обърна към Генерална дирекция Реджио да обмисли общи подходи за опазване на околната среда. Това е изключително важно за сътрудничеството. И на последно място, аз се срамувам малко от гласуването днес, що се отнася до солидарността. Аз бях само един от трима чешки депутати, които подкрепиха предложението на комисията. Срамувам се, защото кохезионната политика означава също насърчаване на солидарността и примахване на пречките в Европейския съюз. Госпожа Малетиш за последния въпрос. Благодаря, госпожо комисар. Искам да поставя нещо, въпрос, който често си поставям сама за европейското териториално сътрудничество, а именно как това сътрудничество може да стане по-лесно за прилагане, как може да се улеснят крайните бенефициенни. Сега имаме примера а, с а, Харватия. От... Така че Интерек е една от а, многото програми за европейско териториално сътрудничество. Ние имаме пет трансгранични и също междурегионални, трансгранични и други програми. Използваме Интерек и Урпак Крайните бенефициенти обаче често се обесърчават, защото има толкова различни програми, толкова различни изисквания, че те не могат да следят всичко. Необходимо е малко повече координиране, един по-оптимизиран подход, а не да имаме толкова много различни програми. Председателката, благодаря ви, благодаря за всички въпроси, които поставихте, за изразените мнения. Сега разполагаме с 10 на 15 минути, в рамките на които комисаря да отговори накратко. Благодаря. Благодаря за много важното заседание и за въпросите. Ще се опитам да ви отговоря. Със сигурност ще взема предвид всички коментари, които направихте. Териториалното сближаване. Напълно съм съгласна, че има разлика между териториалното сближаване и териториалното сътрудничество. Надявам се, че в седмия доклад за сближаването ще има и част за териториалното сближаване. По въпроса за миграцията, Както казах, важно е да работим за решаването на този проблем. Важно е държавите членки да разполагат с достатъчно гъвкавост. Те имат такава съгласно регламентите, но има разлики между отделните държави членки. Да сравним, например, Италия с Гърция. Италия вече е използвала финансирането по фондовете за изграждането на над 100 центъра за настаняване, а Гърция изобщо не е използвала тези средства. Финансирането цели подпомагане на по-необлагодетелствани райони. Там традиционно има и повече мигранти. Ще продължим да работим за това държавите членки ефективно и съвместно да се възползват от финансирането. Европейският социален фонд и фондът за регионално развитие ще бъдат използвани за по-успешна интеграция. Ако има потребност от страна на държавите членки да изменят действащите програми, те могат да го направят. Няма никакъв проблем. Решението за такива промени може да се взема в зависимост от конкретния случай. Както знаете, съфинансираме приоритети, а не конкретни проекти. Държавите членки могат да получат 100% съфинансиране на проекти в областта на миграцията. Основният проблем е да подберем дейности, мерки, които са допустими за финансиране. За целта трябва да предоставяме насоки на държавите членки, така те ще знаят кои мерки са допустими за финансиране. Ще работим много бързо, ако държави членки се обърнат към нас с искане за промени. Вчера Европейската сметна палата излезе с много важен доклад. През декември, по време на процедурата за освобождаване от отговорност, ще се спра върху него. Европейската комисия и Европейската сметна палата преследват една и съща цел, а именно гарантиране на финансовите интереси на Съюза чрез добро и ефективно прилагане на политиката. По-нататък ще имаме възможност, може би, да говорим за ефективното провеждане на политика. Когато, например, Сметната палата излезе с доклада си за кохезионната политика. В отговор на въпроса на госпожа Крел ще ви отговоря народния си език. Танце Крел, аре Имате право, госпожа Крел промените, до които доведе термиторалното развитие в ежедневието на гражданите, не могат да бъдат оспорвани. Става дума за сериозен ефект от тази програма. Аз се опитвам да посещавам максимален брой държави, за да се запозная на място с реализирането на проекти. Бях във Франкфуртен Модер, Модер, по границата между Франция и Германия, както и на други граници. Не бива да забравяме за историята. Става дума за хърватската граница, например, където има десетки хиляди души, които са загубили живота си в миналото. Доста често, когато се стигне до мир, хората започват да се придвижват от едната към другата страна на границата, например между Полша и Германия, търсейки убежище при приятели и прочие, или посещавайки просто свои близки. Общинските власти са задължени да работят съвместно но трябва да се намали административната тежест. Държавите трябва да положат усилия за упростяване. Не бива непрекъснато да се добавят допълнителни изисквания, национални норми. Необходимо е да се опростят нещата и се надявам, че в новият програмен период правилата ще бъдат много по-опростени, започвайки от следващата година. Държавите трябва да имат доверие помежду си, за да се развива сътрудничеството. Както спомена и госпожа Томашеч, изключително важно да има доверие Нищо не може да бъде изградено без наличието на доверие. Вие ми поставихте доста въпроси, свързани с ролята на неправителствените организации. Всъщност, организациите на гражданското общество участват в вземането на решения. В някои държави членки липсва такава традиция за консултация с гражданското общество, но в Генерална дирекция Режио ние обръщаме внимание на този подход относно новата макрорегионална стратегия. Тази макрорегионална стратегия играе все повече важна роля и беше приета по искане на държавите членки. Държавите членки обаче трябва да я приведат в действие относно положението в Харватия. Това е ново положение, нова парадигма за държавите от Централна и Източна Европа. Искам да поздравя хуманния цивилизован начин, по който Харватия приема беженците, които търсят по-добро бъдеще солидарността на Европейския съюз трябва да се прилага повсеместно, иначе всички усилия, които сме положили през последните години, ще се обезмислят. Предизвикателствата не познават граници, затова пограничните региони трябва да се сътрудничат, както е предвидено в Интерег. най удалечените региони са също неразривна част от тази програма. Те са равнопоставени с останалите региони на Европейския съюз. В отговор на въпросите на госпожа Вана, съгласна съм с нея, че ролята на кохезионната политика е ясно разписана. Растеж, заетост, намаляване на разликите между регионите, кохезионния фонд не трябва да се превръща в инструмент срещу държавите членки, които се поставят въпроса дали могат да се справят с предизвикателствата. Ние трябва да подкрепим тези държави членки, които изпитват затруднения за да се намери решение на тази нова ситуация, която наблюдаваме. Заплахите от отнемане на европейски фондове няма правно основание, освен това политически не може да се приложи. Мисля, че трябва да видим нещата в перспектива и да видим какво може да се направи в конкретната ситуация. Относно казаното от госпожа Аматон, координа... координацията е важна, гражданското общество не трябва да бъде забравено. НПО, гражданското общество са неразривна част от комисиите или за комитетите, които подбират проектите в Генерална дирекция Реджио. Ние работим за да могат всички региони да участват равноправно. Относно публичните консултации, това е чудесна идея. Понякога съжалявам, че не говорим в достатъчна степен за приноса на европейските фондове в живота на хората, тъй като те допринасят за промени в държавите членки, в пограничните райони, аз бях в Гърция, говорих с един журналист и му казах, че Гърция изцяло се е променила след като се е присъединила към Европейския съюз. Говори за метрото в Атина. Та каза, да, знае, че Европейския съюз допринася. Става дума за 95% от финансирането, което е било осигурено за атинското метро. Това трябва да се каже. По време на публичните консултации е важно всички да участват, да дадат своя принос, всички, които са запознати добре с тематиката. Относно транснационалното сътрудничество между държавите членки и държави, които са извън Съюза, с трети държави, например Адриатика, Юнийския регион. Трябва да кажа, че съществуват фондове, както и от Фонда за регионално развитие. Но за Западните Балкани има също и други фондове за добросъседство, например, които могат да бъдат използвани. Някой спомена за по-слабо развитите региони. Става дума за региони, които имат с недостатъчна административна експертиза. От началото на моя мандат като европейски комисар аз съм установила, че административният капацитет понякога е нещо повече, отколкото финансирането, защото има случаи, когато са на лице средства, те са блокирани в някоя банка в Брюксел, но няма капацитет да бъде освоени тези средства. Затова е изключително важно да се развие административния капацитет на тези страни, които страдат от недостиг на такъв. Господин Маскор, както и някои други, говориха за бюджета. Бюджетът беше одобрен, но държавите членки могат да решат да увеличат средствата по бюджета по един или друг начин. Лично за мен, за Европейската комисия е важно в максимална степен да се използват тези фондове, за да имат най-голямо въздействие относно границата между Чехия и Словакия, примерът, който беше приведен. Проблемът съществува навсякъде, той се повтаря многократно и трябва да се намери решение на възоснова на солидарността. Очевидно е, че някои пречки не могат да бъдат преодоляни и то никога, например тези свързани с езика – но през последните 25 години считам, че сме постигнали много, що се отнася до промяна в менталитета на хората в пограничните райони. Също съгласуването на регламентите, на нормите от двете страни на границата, приемането на съответното законодателство, Разбира се, понякога има проблеми, които са свързани с административни или други аспекти. Днес ние водим важен дебат. Отбелязваме 25-та годишнина на Интерег и всичко това показва, че е възможно да се намерят адекватни решения за общите предизвикателства. Ще бъда в Виена скоро време, за да се чества 25-та годишна на транснационалното сътрудничество. Това се отнася до всички оперативни програми, които се предлагат по отношение на страни като България и Сърбия, например, между Гърция и Сърбия, т.е. гранични страни съвестните съседи. Трябва да се отдаде още по-голяма значимост на а, това сътрудничество. Европейския парламент, вие а, имате опит на място и това е важен източник на идеи. Освен това, се радвам на доброто сътрудничество между Европейския парламент и Европейската комисия. Желая ви успех, председателя. Благодаря ви за тази дискусия, за вашето участие. Ние сме готови да подготвим следващата ни среща с вас. Вие сте винаги добре дошла в комисията Реджи. Благодаря ви, колеги. Ние ще продължим в 3 часа с гласуване. Много ви моля да си донесете картите за гласуване, за да можем да гласуваме. Закривам сутрешното заседание.